So we continue about... Продължаваме с точка 27 от дневния ред. Изслушване за сливания, разделения и цифровизация. Това са новите правни инструменти на Европейския съюз. Искам да прочета едно, едно съобщение от преводачите. Днес е 17-я ден от нашата, нашата нашите протестни действия. В момента все още ръководството не се е свързало с нас, за да реши този конфликт. Като последица от това, преводът ще спре точно в 11.30 часа. Благодаря ви за вниманието. Three parts. Нашето изслушване е разделено на три части. Всеки оратор ще има по 7 минути за своето представене. След това ще има обсъждане. Ще дадем думата на двамата докладчици госпожа Регнер и господин Цвиевка. След това ще дам думата на други колеги. Искам да дам сега да, да дам думата сега на господин Вовкан Ковалски от Европейската конфедерация на синдикатите. Имате думата. Много благодаря за поканата за това заседание. То е много навременно. Уважаеми колеги и гости, всички ние представляваме различни държави членки с различни традиции. В някои държави могат да се сливат, разделят компании или да се премества седалището, в някои не. Европейската комисия предлага хармонизиране на законодателството. Това въжи за сливанията още от миналото. В тези държави членки, в които сливанията, разделенията и преместванията на седалището не са позволени, няма правила за информация, консултиране и участие. За да обобщи в едно изречението, предложението на комисията е много едностранно и ориентирано към бизнеса. От гледна точка на синдикатите има силни европейски правила, които са свързани с информацията за работниците и свързани с работническите съвети. Имаме също така европейско законодателство за представителство в управителните съвети. В, през 2001 година а, бяха приети правила за по-голяма гъвкавост и повече а, прав, права за работниците. А, за съжаление, комисията пропусна тази възможност. Европейският парламент трябва да внесе поправки първо по принципа за единното седалище, например. По този начин се предотвратява създаването на компании постенски кутии. За съжаление, комисията дава такова тълкование в случая Полбът и а, предлага критерии, които според нас е, все още не са достатъчно надеждни. Все още ще има възможност за създаване на такива фалшиви компании, ако се приеме предложението на комисията без изменения. В Европейския съюз вече има половин милион такива компании. В една демокрация Както знаете, има разделение на властите и законодателят може да промени правилата. А, ние се надяваме, че Европейският парламент ще подобри сегашните а, разпоредби. А, чрез а, компаниите почтенски кутии се подкопават а, а, социалните права, а, данъчните разпоредби и така нататък. Европейското синдикално движение разработи така нареченият ускорител. Това е много всеобхватно предложение, което обхваща редите системи от държавите членки и предлага новаторски взаимодействия между системите. По силата на това предложение повече от вместо а, да има а, представители, а, двама представители в а, управлението, които да представят интересите на работниците а, за по-малки предприятия и повече представители при по-големите предприятия над 250 заети. Ако Европейският парламент може да затвори тези две пролуки в предложението на комисията, е тук ще приеме предложението на комисията. За сега обаче чашата е само на една трета пълна. Имаме и още е, съмнение по една друга точка, именно необходимостта от разделения и за сега предлагаме тази глава да бъде изцяло отхвърлена, защото има възможности за злоупотреба и за заобикаляне на законови разпоредби. Малко преди европейските избори, Европейският парламент има възможност да внесе подобрения. Искаме а, не само бизнеса да печели, а работниците да губят това предложение трябва да бъде добро за всички участници в индустриалния процес. Искаме да има равни условия както за компаниите, така и за работниците. Не бива техните права да бъдат урязвани. Това според мен звучи справедливо но ние не действаме по логиката да отхвърляме, а по логиката на това, че искаме да подобрим текста. Имаме повече демокрация на работното място. Разработили сме и европейски призив за включване на работниците в управлението. Подкрепени сме от а, академици, а, от а, научните среди от Европейския парламент и имаме подписи от представители на 32 държави и искаме нашето желание да бъде отчетено. Нашата комисия по правни въпроси заседава вчера Нашият виш орган ще проведе среща следващият вторник в София и там ще бъде изработена нашата окончателна позиция, която ще се публикува на нашата интернет страница. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Сега искам да дам думата на господин Педро Оливера, директор по правните въпроси на Business Юръп. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, благодаря ви от името на организацията, която представлявам, Business Юръп. Тя отстоява интересите на дружества от всички страни, от този правен пакет, е, този пакет по авторско право е много важно от темите на нашата организация. Това е класика в е, фирменото право. Нещо, което, за което сме настоявали отдавна. Така че започвам с нещо положително. Както казахме в съобщението за печата в края на април, ние приветстваме това предложение на комисията по две причини – първо, по принцип го приемаме, харесва ни принципа. От 30 години настояваме за свобода на установяването в Европейския съюз и липсата на конкретни процедури за конверсии и разделения е, беше нещо, което ограничаваше тази свобода. И въпреки развитието на нещата и различните установлени решения на Европейския съд, е, това не беше достатъчно. Имаше известен напредък, е, наистина, но до там е, може да помогне съдът. Има трябват ни правила, които по-ефективно да гарантират правна сигурност. Второто съображение е цифровизацията, което е необратим процес и в крайна сметка ние не можем да изпускам, си позволим да изпуснем влака. Значи фирмното право трябва да се адаптира към два, нуждите на 21 век. Прегледахме предложението, то е доста сложно, техническо, изисква повече време за дълбочен анализ Бизнес Юръп все още не успя да изработи окончателна позиция по него. В следващите седмици вероятно ще сме готови. Това, което ще ви е, ще споделя с вас днес е една първоначална оценка – бях помолен да се спра върху мобилността като част от е, предложението. И ще се спра на три основни идеи, свързани с този проблем. Те всъщност могат да се общат с думи. Пос, по, помагащи за това сложност и гаранции. Подпомагащи фактори. Ще ви върна малко назад. От гледна точка на бизнеса, Европа има отчаяна нужда от това да, да има такива помагащи фактори. Последните пет години поток от законодателство е, видяхме от страна на Брюксел. Е, много от тях, е, много от актовете произлизаха от тази комисия, геоблокиране, е, злоупотреба на пазарните е, практики и много-много други, да не ги изброявам. Така че, когато говорим за е, так, помагащи, подмагащи инструменти. Става дума за инструменти, рамки, които е, да насърчават предприемачеството в Европа и да създават е, една здрава и привлекателна бизнес среда в Европа. И тези инструменти трябва да обхващат целия жизнен цикъл на компанията от създаването и през нейното развитие, достъпа и до капитал – и какво, какво да се прави при първи е, затруднения, проблеми в бизнес дейност. Тук влизат и е, тези е, инструменти, плюс предложението за несъстоятелност, което ще гласува днес, което е много важно. Мисля, че там успяхме да постигнем е постигна добър баланс. Сложността е второто ми послание. Харесва ни идеята да се въведе такава процедура, както казах самото начало. Но самото изпълнение е, така поставя, повдига някои въпроси. Тук е, се опитах да изготвя една графика, за да визуализирам какви ще са всички необходими процедури, за да се осъществи една конверзия. За разделенията положението е по... нещата са по-простички. Мисля, че диапозитива казва всичко. За да се мине през една такава операция, според е, предложението, за да се изпълнят, за да се минат през всички е, стъпки, не е необходимо нито адвокат, нито експерт по квантова физика – Процедурите, които се предлагат тук, според нас обаче са твърде дълги, сложни, скъпи и ще доведат до дублиране. Ще трябва поне три отчета, три доклада, за да се почне процедурата. Така че, за да се улесни действително такава подобна операция, ни трябва нещо много по-простичко, правна сигурност и ние е, разчитаме на вас да го постигнете. Третата, е, третото ми послание днес е свързано с гаранциите. Фирмите не са априори създадени за да мамят хората. Бизнеса е да създава добавена стойност, да разкрива работни места и да тласка напред економиката. За съжаление, има и гнили ябълки, както винаги, но това не е правилото. Е, така че е, искам ясно да кажа, че Бизнес Европа е против е, измамата при всякакво законодателство в тази област трябва да се е, разпишат някакви гаранции. Е, гаранции при регистрирането на дадена е, фирма, интеграцията и мобилност, връзката и с други компании, втория шанс, несъстоятелност и други. Такива гаранции са нужни и това е без съмнение. Именно те трябва да защитават е, правата на хората във фирмите. Собственици, акционери, бизнес партньори, кредитори, те също са фирми, между впрочем. И е, същността на компаниите, е, което, което са работниците. И в крайна сметка, според нас, с това предложение комисията отива малко твърде далеч, тъй като процедурите и изискванията, които са заложени тук, не са съразмерни с целите, не са пропорционални. И те хвърлят известна така отрицателна светлина върху предприемачеството като такова. Спомните си изречението в предложението. Така наречените изкуствени е, договорености с цел да се, те, да се получат е, извлекат ползи. Това е оценка, която трябва да се прави върху всякаква, всяка една операция на една компания. Така че по принцип е, е, въжи принципа за е, виновен си до доказване на невинност, точно обратното. до доказване на, на невинност. Значи, при тези процедури, ако а, тук нали, не попадаме в сферата на наказателното право. Мисля, че при нередности би трябвало само да се сигнализира. Идеята е да се направи една по-задълбочен анализ на операцията. Държавите членки – и в случай, че има оплакване от страна на акционерите а, е, или а, е, други партньори, но не е, априори и не като по подразбиране. И в допълнение ще кажа, че профсъюзите не са удовлетворени от разпоредбите, свързани с работниците. В това предложение защото ако гледате различните проучвания, оценки по директивата за търговската дейност или други, извод, един от изводите е, че тези е, разпоредби осложняват операциите и ги правят по-непривлекателни за фирмите, когато трябва да избират именно поради тази сложност е, на текстовете, свързани с работниците. Значи Бизнес Юръп препоръчва, ако се отиде, ако изберем някакво предложение, там разпоредбите трябва да са простичко формулирани, но да предоставят достатъчни гаранции. И ако не са достатъчно простички, понякога е, се получават и е, дублирания в законодателството. Така че според мен, уважаеми членове на тази комисия, според мен е необходима допълнителна работа. Бизнес Юръп ще участва конструктивно. Ние сме тук, за да подобрим проекта, както каза колегата но е, можете да разчитате да ви посочим основни е, недостатъци в това предложение и в крайна сметка не искаме едно предложение на всякаква цена. Благодаря ви също, председателя. Това беше първата част от е, изслушването, която наречахме, нарекахме социалните, гледна точка на социалните партньори. Преди да отидем да преминем втората част. Е, госпожо Регнер, като докладчик, имате ли някакви въпроси? Много ви благодаря за вашето интересно изказване, всъщност за интересните изказвания и на двама ви като представители на социалните партньори. Имам няколко въпроса и искам да ги задам пряко Сега въпросите, които обикновено задавам на синдикатите, ще задам на Бизнес Европа и обратно. Така че питам представителя на Бизнес Европа следното. Колегата ви от синдикатите спомена, че има около 500 000 кухи фирми, фирми почтенски кутии в Европа – това е явление, с което ние се борим. Аз съм член не само на тази комисия, но и бях член на комисията, която се занимаваше с документите от скандала Панама. И тогава имахме много-много сериозни отрицателни отражения от съществуването на подобни дружества. Вие казвате, има нужда от подпомагащи опосредстващи посредстващи фактори. Какви според вас са, са мерките, с които ще се ограничи броят на кухите фиктивни фирми? Да, имаме правила на дружественото право, но някой път националните системи толкова много се различават, че е много трудно да се изгради европейско дружествено право. Е, от една страна съществува европейско дружествено право, от друга страна обаче има национални контролни органи, които упражняват контрола си съобразно националните правила. Е, и второ, вие говорихте за подпомагащи фактори, за опосредстващи фактори. Няма ли да е по-добре за вас да съществува проект, какъвто в момента не съществува, за прехвърляне на седалището. Тоест, не, вместо да има проекта за преобразувания, сливания и разделяния, няма ли просто да ви е по-лесно да съществува проект за прехвърляне на седалището, за преместването му от една държава членка в друга? Това няма ли да ви свърши повече работа? И сега, е, следващ въпрос към господин Ковалски, като синдикален активист. Не виждате ли едно противоречие в следното? Съществуват четири свободи, нали така? По договора съществуват четири свободи. И от друга страна, винаги има някакви празноти и толкова много страдат работниците. Какви са вашите предложения? Вие също говорихте за фиктивните фирми и за отрицателните последици от тяхното съществуване. Според вас обаче съставлява състоятелна мярка за борба с това явление. Ние се опитваме да се борим с него непрекъснато. Виждаме, че има проблем, обаче според вас какъв ще бъде инструментът, който да ни помогне да ви предложим гаранции? Какво предлагате директно? Е, Председателят, е, благодаря. Преди да дам думата за отговор, госпожа е, Хаутала също имаше е, дума. Е, имаше въпрос, давам и думата. And... Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните ви мисли и за вашите изказвания. Искам да задам въпроси към двама ви, както и въпрос от, към комисията. Може би те ще ми отговорят по-късно. Фундаментален елемент според комисията в процедурата за презграничните преобразования е а, е, това да се направи преценка дали няма злоупотреба или изкуствена договореност с цел извличане на недължима данъчна облага или увреждане на правата на служителите, на кредиторите или на миноритарните акционери – това специално е предмет на член 86 целатинско, параграф 3 от проекта. Питам се, какво означава недължима данъчна облага според вас? Неправомерна данъчна облага. Може ли правото на държавата, в която се извършва преобразуването или към която то е насочено, да съставлява недължима или неправомерна данъчна облага? Какъв би бил прагът? Това правило ще бъде ли ефикасно в борбата срещу е, фиктивните дружества и е, срещу, тях, срещу тенденцията дружествата да избират онези държави членки, където данъчните изисквания са най-занижени. Моля за кратки отговори, казва председателят. Да, съвсем кратко по различните въпроси. 500 хиляди фиктивни дружества. Не знам откъде сте почерпили тази цифра. Много ми е интересно да чуя какъв е нейният източник и по каква методика е извършено изчислението. Дали става дума за кухи дружества, за кухи структури или за структури все пак с някаква дейност. Важно е това да се спомене. Да, това, което не искаме да съществува на европейско ниво, са злоупотребите. Фиктивните дружества са един от методите, които се използват за злоупотреба. Не смятаме, че дружественото право е панацея за решаване на всички проблеми. Съществуват и други правни отрасли, например данъчното право. През последните години бяха приети много актове, например директивата за борба с данъчното укривателство. Там се съдържат много норми, които пречат на дружествата да злоупотребяват с системата. Ако желаете да решите проблема с работниците и с дружественото право, може би е, дружественото право като отрасъл не е подходящо място да се урежда тази материя. Съществува социален диалог с социалните партньори. Така че в отговор на първия ви въпрос. Не мисля, че дружественото право трябва да бъде казана, от който да черпим всички решения на проблемите с дружествата в Европейския съюз. След това, както правилно посочва госпожа Регнер, наистина законодателствата в държавите членки много се различават, включително, що се отнася до учредяването на дружества. Разбира се, има и различни теории за седалищата и те могат ли да се местят или не. Съществува директива за сливанията на дружества. Огромен успех на европейско ниво. Само няколко години след влизането и в сила, сливанията се увеличиха 200%. Значи, в известен смисъл, дружественото право е ефективен инструмент. За това възлагаме на него надежда да се постигне нещо смислено. No, ще бъде ли достатъчно да се уреди прехвърлянето на седалището, преместването му от една държава членка в друга? Не, няма да бъде достатъчно, защото ще обхваща само един аспект от това, към което се стремим. Нуждаем се от нещо много по-обхватно. И мисля, че сега трябва да се постараем да го постигнем. Madam mentioned about the... Госпожа Ютала попита какви трябва да бъдат критериите за тези изкуствени договорености? Е, честно казано, не знаем, защото подобен израз никъде другаде в европейското право не съществува. Дори в директивата за борба с данъчното укривателство, където се съдържат конкретни норми за хипотези, е, които могат да се тълкуват като злоупотреба. Та този израз там не фигурира и за това и на нас ни е любопитно как той ще бъде определен каква законова дефиниция ще му бъде дадена. Не бива да забравяме също, че принципът е, че дружествата могат да се движат в Европейския съюз, за да се опитат да почерпят облаги от по-благоприятни данъчни режими. Злоупотребата е проблема, не това, че се ползвате от благоприятен данъчен режим някъде. Ако можете да намалите данъчната си ставка, като се преместите в друга държава членка, нормално е да се преместите. Това движение е позволено. Не всяко движение, е, което е данъчно мотивирано, е неправомерно. Споделям вашия интерес е, тук да се извърши необходимото дефиниране, но не бива да забравяме основните принципи, от които тръгваме. Ако обичате кратък отговор от страна господин Ковалски, ще се опитам. Първо, мисля, че много лесно е участието на работниците да се отнесе само до сферата на трудовото право. Трудовото и дружественото право са свързани. В едно дружество има две страни управлението и работниците. Не можете да кажете, дружество по право се занимава само с управата на дружествата. Работниците са неразделна съставна част от дружеството и дружественото право трябва да взема предвид и техните интереси. Изкуствени договорености. Мисля, че това е много полезна фраза. Няма да коментирам 500-те хиляди фиктивни дружества. Европейския дружествен устав, не казах директивата за сливанията. Не, вижте, споменахте и устава, ще се върна това по-късно. 90% от дружествата са фиктивни дружества. И директивата, която вие цитирате, съществува близо две десетилетия. Значи около 150 са само тези дружества, в които има реално участие на работниците. Затова не мога да нарека истински успех на европейско ниво директивата за сливанията. Комунисията е казвала, и вие цитирахте, че не, потвърдихте го, че има увеличение на презграничните сливания с 173%. Зависи обаче за коя година цитирате данни – през 2008-2015 година имате увеличение само 30% на сливанията и общият брой е както следва. В на дружествата в Европа е 22 милиона. Колко се сливат годишно? Между 200 и 300. Не надценявайте цифрите нали, 200 или 300 на фона на 22 милиона е нищожно. Е, опитах, помолихте ме да бъда лаконичен и да направя пряко предложение за това как да се предвидят гаранции. Всички директори, всички реални собственици трябва да бъдат проверявани от нотариусите в случай на съмнения. Е, според мен това е задължително, но ние преди всичко не искаме изкуствени договорености. Ние не искаме дружествата да се местят само за да си намаляват данъците. Е, един случай е, като полбът ще продължи да съществува, защото правото го разрешава. Едно дружество като това е, в Полша ще се мести от едно място на друго, е, само за да си намалява данъците, без да си прехвърля дейността обаче. Желаем ли това? Ние не искаме изкуствени договорености. Това означава изкуствена е, договореност. В оценката на въздействието се казва, че ако има изкуствени договорености, ще намалеят данъчните постъпления в държавите членки. Това ли искаме? Има страшно много възможности за заобикаляне на действащите норми и можем да ги преодолеем, ако пакета за цифровите операции и преобразувания го потегнем достатъчно. Значи, може да имате един добър бизнес план с реална търговска дейност в страната, в която искате да се преместите. Не можем да бъдем против това. Винаги обаче това трябва да се обсъди с заинтересованите. Аз мисля, че това трябва да е фокусът на директивата. Благодаря ви, казва председателят. Моля наистина за кратки въпроси и кратки отговори, защото изоставаме. Обаче аз ще задам въпрос на господин Ковалски. Бихте ли ни казали само с едно изречение откъде вие пък черпите данните си? Моля да ми дадете една минута. Ще намеря електронното писмо, което съм получил. Да, добре. Може ли да отговорите на този въпрос, след като изслушаме следващия блок от изказвания? Преминаваме в такъв случай към втората част на нашето изслушване – рискове и възможности. Искам да дам думата на госпожа Пейдж Морол – преподавател по дружествено управление в университета в Кент. Имате думата за 7 минути. Thank you, Mr. Chair. Благодаря и добро утро. Благодаря за възможността да говоря по дружественото право. Няма много време, но ще се опитам да бъда ясно. Става въпрос за директивата и а, възможността, която дава директивата за преместване и сливане а, от една страна, от друга страна запазване на правата на работниците. А, всички сме положително настроени към предложението като цяло. Ще се насоча към тези области, където може да се постигне подобрение. Извинявам се. Имам малък проблем с а, превода. Дори когато ораторът а, говори много бавно, а, бутонът ми а, е включен. Директивата за трансграничните сливания, разделения а, и премествания на седещето бих предложила следното. А, предишното законодателство беше много а, толерантно и по този начин се създадоха много кухи фирми. А, имаше опити да се предотврати това, например, посредством директивата за командированите работници държавите на происход могат да въведат рестрикции, които да се ориентират към обществения интерес. Държавите членки могат да предприемат мерки, които да предотвратят избягването на местното законодателство от страна на личности ще бъде важно да а, се предотврати а, натиска от новото законодателство върху а, националните данъчни системи или пък представителството на работниците, което е важно в редица държави членки и тяхното дружествено управление. В директивата се предвижда свобода на установяване и свобода за действията в държавата, която е дестинация. Но трябва да се избегне избягването на данъци или пък изключването на работниците от управлението. Това може да се направи чрез изменение на точка от преамбюла номер 7. Като цяло, европейското право а, отразява интересите на а, заинтересованите страни, а, но а, това не е отразено в а, а, второстепенното законодателство на Европейския съюз. Аз мисля, че трябва да се включи клауза, отразяваща интересите на заинтересованите страни в първия член на новата директива. Трябва да се отразят интересите както на работниците, така на управлението и на заинтересованите страни и да се създаде надежна стойност. Държавите членки трябва да създадат процедура за презгранични сливания и разделения. Националните компетентни органи трябва да проверяват документацията и да издават предварителен сертификат, разрешение. След тази проверка, ако се позволи сливането или разделянето, фирмата може да го направи. Няма да се получи такова разрешение, ако фирмата иска да се премести или да предприема действия с цел да намали данъчната си основа или това противоречи на Конституцията националните органи могат да направят по-задълбочена проверка в случай, че има подозрение за създаване на а, е, изкуствени а, е, а, е, разпоредби. В а, предложението на комисията а, се създава а, един а, отрицателен стимул А, за трансгранични сливания, а, така че а, с едно изменение на предложението на комисията може да се противодейства на изкуствени разпоредби, изкуствени договорености а, за трансгранични сливания а, с цели реструктуриране на фирмата. могат да бъдат разрешавани само действия, които се считат за законни по силата на тази, декора... тази директива, така че да се изключат действия, които са ориентирани единствено към реструктуриране на фирмата. понякога е, изкуствените договорености стават явни едва след преструктурирането на фирмата. Но този проблем а, трябва да бъде допълнително разгледан, за да стане ясно а, коя инстанция трябва да предприеме действия в случай, че се установят а, а, тези а, пропуск. По цифровизацията ще направя три забележки. Експерти като Eurojust са изразили загриженост за надежността на онлайн процедурата, защото ще има опасност от злоупотреби за изпиране на пари и финансиране на терористични действия. И за това а, онлайн процедурата ще бъде на разположение за физически, лица, а не за юридически лица. Настоящото а, предложение а, предоставя на националното ниво проверката на националните а, директори. Ние смятаме, че трябва да се използват националните регистри а, има и проблеми с надежността и с проверката на националните регистри. А, и накрая трябва да има повече прозрачност а, и достъп до процедурите. Според нас трябва националните регистри да бъдат свързани на европейско ниво. По този начин ще има повече прозрачност по отношение на собствеността на фирмите и а, ще има по-ефективна борба с изпирането на пари, например. Нямам а, повече време за изказване, но оставам на разположение за въпроси от ваша страна. Много благодаря. Сега искам да дам думата на а, професор Пиери Коняк от Университета от Люксембург за 7 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията ви за това, че ме покани да споделя с вас мнението си по този пакет по фирмено право. Всъщност аз се спрях върху първото предлож... част от предложението за цифровизация, макар че е, после разбрах, че очакват от мен да говоря повече за преобразуванията. Значи, това е поискано като промяна от е, заинтересованите страни от много отдавна. Е, идеята е да бъде възможно да се местят е, седалища на фирми е, в изпълнение принципа свобода на движение в единия пазар и наистина ние така подканяхме комисията да действа по въпроса. Европейския съд е, и с делото Полбут е, е, внесе известна, известна по въпроса, но сега ако погледнем всички публични консултации, ще видите резултатите от тях винаги са в подкрепа на това предложение. Предложението по цифровизацията също е сериозна стъпка напред, макар че в някои държави членки, някои страни, е, в някои страни се осъществява много цифровизация. Първият опит бе направен през 14, първият опит бе направен през 14 година с една дружество, но се провали. В крайна сметка, е, новото предложение на комисията е, всъщност отчита всички забележки направени тогава и е, съответно е взела мерки срещу рисковете от изпиране пари, е, финансови измами, неплащане данъци и така нататък. Тази директива е създадена е, отчитайки съображените на всички заинтересовани страни, особено становището на комисията Юри. Сега няма да говоря от името на нотариусите, но мисля, че и те, нотариалните служби, те също подкрепя това предложение, ние сме доволни от него. То всъщност разширява режима на цифровизация до фирмени клонове и улеснява достъпа до информация в единия пазар. Това е като въведение към темата. Let's uh, look at the cross-border uh... Сега да е, разгледаме е, темата трансгранични преобразувания, сливания и разделения. Този проекто, тази проекто директива бе изготвена от комисията, е, вземайки предвид е, на преди всичко интересите на всички и в най-голяма степен интереса на всички заинтересовани страни. И особено е, правата на работещите, така че директивата в никакъв случай да не накърнява тези права. Е, като говорим за, за всъщност е, пакет фирмено право, тук не става дума за трудово право, не е само то, участвано не е само е, трудово право. Много кредитори, акционери, пък и държавите членки практикуват изкуствени споразумения. И това е една сериозна стъпка напред. Ако вземете делото повод или практиката на Европейския съд, е, ще видите, че е, всъщност е, тази директива запълва много празноти и се опитва да организира процеса, защото много трудно е за много компании да преместят седалищата, тъй като липса съответно законодателство, така че да разгледаме тези защитни мерки една по една, без да повтарям казаното. Правата на работещите, на работниците. Според тази директива трябва да има специален, конкретен доклад, конкретен, е, трябва да има съдоплачен доклад за работниците, един за акционерите, един за работниците. И в същия, значи един за работниците, един за е, е, акционерите. Това показва, че Комисията е мислила много по въпроса. След това имате разпоредби е, срещу е, измамата. Значи, ако искаш да преместиш задачето си от една държава в друга, трябва да да продължиш е, е си данъчно задължен в, на предходното си място. Вместо положение. Значи, в крайна сметка, в новата компания работниците трябва да правилата за тях ще въжат като от предишната. И ако което е една е, силна защита на правата на работниците което означава, че компании в Германия, Австрия, е, Нидерландия, ако те имат е, силни права за работници, те не биха напуснали е, тези фирми. Когато правата на, на права на, на акционерите. А, ако някой желая да, да премести дружество от една а, държава, в която има силна защита на, на, на акционерите, ама, това няма да е възможно, защото тогава цената ще е огромна. Така че този текст е добър това отношение. Сега да минем към въпроса с изкуствените споразумение, което е важен ключов момент. Е, казва се, че отиват твърде далеч е, в случая е, комисията. Това би трябвало да попречи на фалшивите компании и това е едно мощно средство. Разбира се, съществува винаги риска. Знае, че бизнеса много ни критикува за това и то е разбираемо така че ако, ако всички, ако има много несъгласие, това показва, че компромис е добър. Значи, ако никой не е доволен, вероятно нещата вървят във вярната посока, но а, е, системата сега е доста бюрократична, трябва да се създаде отделна администрация. И това беше мнението на Бизнес Юръп, но е, наистина може малко да се рационализира този принцип. Този принцип свобода на установяване е залегнал в е, договора. Е, така че може би да е добре да се включи някаква презумпция, е, която да е валидна. В случая с сливанията имаме само технически изменения, тук няма нещо, много е, оспорвани моменти. Е, разделенията бе поискани, бе поискан приноси към тях там нещата са окей. Okay. Две неща. Ние сега е, работим по най-важното законодател, законодателен акт в тази, за, тази, е, за този законодателен мандат. Това е, е шанса да направим нещо за малките и средни предприятия, защото за тях е проблем. Големите компании се движат. Тук говорим за по-малките средни дружества. И на тях искаме да помогнем. Разбира се, много неща. Всеки текст е, подлежи на, на подобрение, но аз мисля, че е, добри компромиси са постигнати. Благодаря. Председателят, благодаря. Е, благодаря. Имаме две минути за въпроси и отговори. Сега, господин Ковалски, можете ли да ни кажете източника на своите данни? Да, с удоволствие. Запитах няколко колеги. Помолих ги да ми направят прогнозна извадка. Професор от научния център в Берлин каза, че в изследването на правото приложимо към дружествата в окончателния доклад е посочена цифрата. Направил съм грешка. Не са 500 хиляди, а 499 хиляди. Госпожо Ниблер. Благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността първо да благодаря на експертите, че дойдоха тук. Имам а, един прост въпрос. Предложението, което обсъждаме сега, има за цел не на първо място, но а, все пак да предотврати нелоялната данъчна политика. Искаме да напреднем по данъчната политика, но все още няма единодушие в съвета. А, сега а, искаме да подобрим положението на данъчния фронт с това ново предложение за дружественото право. Искам да попитам дали с предложението на комисията и нашите подобрения ще успеем да постигнем повече справедливост в данъчно отношение, да предотвратим случаите, в които фирми избират най-изгодното за тях работо... законодателство? Смятате ли, че предложението на комисията ще ни придвижи в тази посока? Госпожо Регнер, малко по-кратко. Ще попитам на немски госпожа Моро. Направихте а, препоръка за точка от а, преамбюла а, номер 7 за а, същинската а, дейност на фирмите, която трябва да бъде декларирана. А, сега имаме 27 държави членки, които ще дефинират същото и проблема отново ще бъде преместен, ще бъде отместен. Какво е, каква е, какъв е вашия възглед по този въпрос? So, Това бяха въпросите към двамата ни оратори. Заповядайте, имате думата за отговор. Аз ще отговоря на първия въпрос за злоупотребите с данъчните норми. Вижте какво това е пакет от дружественото право, не от данъчното право. Нали, е, е, трудно е, е с е, куршуми от дружественото право да отстрелвате данъчни зайци, ако мога да се изразя така. Вижте, все пак, като се регулира дейността на дружествата, това е стъпка в правилната посока. Освен това, се провежда и данъчна хармонизация от държавите членки. Тук ние не решаваме проблемите, но излъчваме послание някои държави членки могат да тълкуват по специфичен начин изкуствената договореност като понятие. Някои да имат по-снисходително отношение, други по-строго. Мисля, че обаче това, което се предлага е огромна разлика. Ще доведе до огромна разлика в сравнение с дружественото право на Европейския съюз преди 40 години. Госпожо, благодаря по отношение на първия пункт. Мисля, че колегата много сериозно отговори. Не можем да решим всички въпроси с пакета за дружествената права, но по отношение на неправомерните данъчни облагания, т.е. облаги, ще кажа, че какво означава неправомерно или недължимо данъчно предимство или облага. Думата недължимо, undue на английски, е, поражда много въпроси. Освен това е и отделен въпрос какво означава данъчна облага. Това изисква отделна дискусия. По отношение на въпроса на госпожа Регнер е, за фиктивните дружества. Да, вашият въпрос е много важен за съотношението и стиковането между актовете за фиктивните дружества и този пакет. Но мисля, че свободата на установяване позволява на дружествата да извършват стопанска дейност навсякъде в Европейския съюз. Тези дружества, които са се установили, ползвайки тази свобода, не могат да се смятат за извършващи злоупотреба. Мисля, че това трябва да е принципът в пакета. Председателят, благодаря ви много. За съжаление, трябва да преминем по-нататък и да се занимаем с третата част, която се нарича цифровизиране на дейността, гледна точка на предприятията и на юристите. Ще дам думата на господин Люк Хендрикс, ръководител на външни отношения и предприемаческа политика в организа... Европейската организация на работодателите сферата на занаятите и малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря, че поканихте УЕАПМЕ, както е известно английското съкрещение на нашата организация, като европейски социален партньор на вашето заседание. Говорейки за пакета за цифровизация. Трябва да ви е, е, кажа, че тук малките и средни предприятия имат определени очаквания. Няма да се спирам на всички тях. Мога само да обобщя, че предложението отговаря на тези очаквания. Освен това, искам да кажа, че процесът на допитване, проведен от Европейската комисия, често е, бива критикуван с основание, но в този случай консултациите бяха с много положителен дух. Всеки, който искаше да каже мнението си, имаше възможност да го стори. И това се вижда ясно в резултатите. Според мен цифровизацията, пакетът за цифровизацията не е много спорен и се ползва с подкрепата на всички засегнати. Освен това, Разбира се, от този пакет е, проистича е, необходимостта европейското дружествено право да бъде съобразено с епохата на цифровизацията, така че всички, включително малките и средните предприятия, да могат да се ползват от цифровите технологии. Какви са опасенията на малките и средните предприятия, що се отнася до цифровизацията? Първо, трябва да кажа, че когато говорим за цифровизация, темата често е свързана с друго понятие – опростяване. Но опростяването никога не бива да бъде самоцел. Длъжни сме винаги да търсим подходящ баланс. И мисля, че комисията е успяла да постигне това. Тоест, равновесие между опазването на обществения интерес и борбата с измамите. Като същевременно гарантира реална конкуренция, без да ограничава ненадлежно стопанската дейност. Общият резултат от този баланс е равнопоставени условия за участие в търговската дейност на всички економически оператори. Искам само да кажа, че ние се опасяваме от следното. Е, не се извършват достатъчно проверки за самоличността, за идентичността, така че има доста примери на кражба на самоличност, на идентичност. Е, и за това смятам, че трябва да бъдат създадени много високи европейски стандарти е, за недопускане на такива кражби. Също искам да коментирам член 28а за регистрацията на клонове на предприятия в е, интернет. Този текст предлага държавите членки, които вече са достигнали високи стандарти, да ги занижат. Това не е добра идея. И ние искаме да коментираме точка от е, преамбюла номер 7 Достатъчно е да има сканирано копие на паспорта, за да можете да учредите дружество в интернет. Е, мисля, че това не е достатъчно. Трябва да съществува електронна лична карта. В някои случаи е, се запазва възможността за физическа проверка лице в лице. Това според нас е много положително. И сега, след като споделих опасенията ни, виждате, че те не са толкова много. Ще премина към това, което според нас е положително и трябва да бъде запазено в проекта. Първо, сега за първи път можете да учредите дружество само по цифров път. В много държави членки това все още не е възможно. От друга страна, онези системи на национално ниво, които е, позволяват учредяване на дружествата, трябва да бъдат много ефективни. Защото а, не е добре системите да не са добре функциониращи. Тогава те не са от полза, а създават проблеми. Също така много полезно е това, че а, има изисквания за даване на информация и стандартни формуляри и бланки. А, но въпреки това, е необходимо при учредяването на дружествата да се ползва съвет от юристи. И аз съм сигурен, че нотариусите ще ни подкрепят в това отношение. Съветът от компетентни юристи си остава незаменим. Друго нещо, което искам да споделя е, че цената на достъпа до информация в търговските регистри понякога е огромна и пречи да се търси такава информация. Е, тук се въвежда принципа на най-използваната информация, която по принцип следва да бъде безплатна. Този принцип е нещо, което приветстваме. И приветстваме това, че е, разходите и таксите трябва да бъдат прозрачни и да не надхвърлят административните разходи за осигуряване на достъпа. Това е изрично посочено в проекта. Тук имаме някои скрити опасения. Как можете да проверите, че е, това, което ви се търси като такса е, и ви се събира като такса, не надхвърля реалните административни такси? Е, и особено точка от прембюла 8 визира понятието реални административни разходи административните разходи в, в условията на цифровизация трябва да са много по-низки, отколкото извън тези условия. Сега тук се въвежда е, за първ път в дружественото право принципът само веднъж. Приветстваме това. Може би знаете това, може би и не го знаете, че нашата организация УЕАПМЕ настоява за въвеждане на този принцип от държавните органи е, още от 2005 година поради което мога да кажа, че сме проявили много голям но търпение и най-сетне видяхме след 13 години принципът да се предлага в проект на Европейски нормативен акт. Последният позитивен пункт, на който ще се е, спра, е, Регистрацията в интернет е, се извършва в 5-дневен срок, след като се събере цялата информация и се платят таксите, така че като цяло Нашето обобщение е, че е, проектът на комисията е прекрасен, но тя трябваше е, да не се ограничава толкова. Създава, създава се по-добра среда за функциониране на дружествата, за тяхното учредяване, за извършване на стопанска дейност. Е, държавите членки при все това запазват своите правни традиции Що се отнася до графика, в кой, при който ще се работи, е, много е важно е, проектът за дигитализацията, за цифровизацията е, да бъде прият много бързо, защото той изключително широко засяга малките и средните предприятия. Силно се надявам, че до края на вашия законодателен мандат ще видим конкретен резултат. Благодаря ви през едните дни ще получите и нашата позиция в писмена форма. Председателят, благодаря. Сега искам да дам думата на доктор Мариус Колер от съвета на нотариатите в Европейския съюз. Имате 7 минути. Добро утро на всички, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е чест и удоволствие да имам възможността да говоря днес пред вас за предложението на Европейската комисия за цифровизация в дружеството право от името на Европейския нотариат. Ще се съглася с преждеговорившите, и ние сме положително настроени към предложението на комисия. Както може би знаете, и както се казва в текста на самото предложение, в много държави членки, нотариусите имат ключова роля при гарантирането на правна сигурност и предотвратяването на злоупотреби в целия жизнен цикъл на предприятията. С какво се занимават нотариусите? Ние сме лица на публична длъжност и идентифицираме акционерите и директорите. Изготвяме, удостоверяваме съответните споразумения и решения на акционерите и по този начин гарантираме тяхната законност. Освен това, ние подаваме съответните документи, информация на, към дружествените регистри под формата на структуриране на електронни данни и предаваме на съответните данъчни органи а, цялата информация, която е от значение. В случай на измама или други незаконни дейности, като например изпиране на пари, нотариусите трябва да откажат да действат и да, и да информират правоприлагащите органи с изключение на а, самия нотариален акт. Всички останали процедури вече а, се извършват а, е, изцяло цифрово. А, така нареченият превентивен нотариален контрол гарантира, че дружествата се учредяват по подходящ начин, че техните учредителни договори отговарят на техните нужди, както и всички последващи структурни промени в хода на тикъла на действие на дружествата са правно валидни. Освен това, всички данни, които се подават към регистрите, са надежни и затова гарантират нотариалните служби. По този начин бизнес партньори, като например публични служби нямат нужда от отнемащи време проверки на това кой е действителният собственик на предприятията. Също така се предотвратяват незаконни действия, като например фиктивно наемане, изпиране на пари, избягване на данъци. Предложението на Европейската комисия остава достатъчно свобода на държавите членки да преведат утвърдените си системи за превентивен контрол в цифровата епоха. И за това от наша гледна точка предложението на комисията представлява добра основа за обсъждане във връзка с бъдещите законодателни процеси. От наша гледна точка Европейската комисия е намерила добър начин за да предложи дигитализация на съществуващите системи. Въпреки това, има нужда от някои подобрения към предложението на комисията. Ще се спра на три основни точки. На първо място трябва да е ясно, че нотариусите трябва да участват в целия жизнен цикъл на предприятията, за да може да се осигури сигурността, особено когато се използват образци също така обхватът на предложението е твърде широк и трябва да бъде ограничен. По отношение на въвличането на нотариусите, ние смятаме, че това трябва да бъде по време на целия жизнен цикъл на дружествата. предложението на комисията предлага това да стане само в момента на учредяването. А, ние смятаме, че а, нотариално заварени промени в а, структурата на дружеството, а, при създаване на дъщерни дружества или клонове, а, трябва да бъде нотариално заварено. В противен случай а, няма да се гарантира верността на информацията в а, а, търговските регистри. А, например, а, това ще изисква промени в а, някои части в. А, а, в параграф 13F алинея 4. А, трябва да има също така по-строги изисквания към преместванията трансгранично на компании. Аз смятам, че Член 13F, параграф 4, предвижда само а, възможност за а, правен контрол. А, член 10 от а, директивата от 2017 година предвижда а, задължителен превентивен а, правен контрол. И а, сегашното предложение на комисията е отстъпление. В член 13 Г се предвижда регламент, регулиране на използването на образци. Въпреки това, ние смятаме, че използването на образци не означава, че отпада нуждата от идентифициране на страните по договора. Ние смятаме, че трябва да отпадне по тази причина последното изречение от член 13г, параграф 2. Последната точка, на която искам да се спра, а, засяга онлайн учредяването на дружества. Ние смятаме, че трябва възможността да се регистрират онлайн дружества трябва да се ограничи до физически лица. Това показват последните скандали с LuxLeaks, досиетата Панама и така нататък. Това препоръчва и специалната група за финансови действия. Ние смятаме, че ще бъде проблемно, ако юридически лица могат онлайн да регистрират фирми, защото ще бъде по-трудно да се провери идентичността им. Не винаги това е възможно в виртуалната среда. И накрая предложението на комисията предвижда възможност за изключване от процедурата за учредяване онлайн само за големи акционерни дружества. Както виждате от моите бележки, европейските нотариати са подготвени за цифровизацията в тази област, но трябва да има сигурност и в цифровата среда на нашето съвремие. Това ще бъде от полза за всички участници в процеса. Благодаря. Имам два въпроса от е, името на единия съдокладчик, господин Свиевка. Е, благодаря, господин председател. Първо благодаря на нашите панелисти за това, че споделиха с нас е, своите интересни забележки, коментари. Времето не беше много, но добре е, че успяхте да споделите с нас какво мислите по проекто предложението на комисията. От това, което чух, е, разбирам, че в, по време на процедурата в нашата комисия е, ще трябва да поддържаме много тесни взаимоотношения, тясна връзка. И за да го постигнем, трябва да променим подхода си към някои разпоредби. Защото, според мен, най- е, същественото в този проект е да се адаптира функционирането на фирмите в общия пазар към изискванията на дена. Тоест, е, е, модерните, съвременните е, цифрови времена. Това е неизбежно. Като същевременно обаче гарантираме правна сигурност, надежност, безопасност и всички други гаранции срещу изпиране преди и изтичане на средства към данъчни убежища. Интересно е, е отправната точка и гледната точка на, на нота, нотарията, защото те са е, е, магистрати, които се радват на публично доверие и това е, е в интерес и на е, хората, и на държавата. Въпрос първо към представителите, представителя на малките и средни предприятия. С леко безпокойство чух да казвате, че онлайн регистрирането ще занижи съществуващи стандарти сега в някои държави членки. Но доколкото зная, никой регламент на Европейския съюз не може да занижи стандарти, които съществуват в държави членки Та бих искал да чуя от вас какво точно имате предвид. Сега към представители на нотариусите. Първоначален един въпрос, тъй като не можем всичко да, да, да влезем всичко днес. Този превативен контрол върху законността на различни етапи от жизния цикъл на една дружество и по възможност ограничения за регистриране на компании които е, са е, е, физически лица. Това ли са само двете изисквания или нещо съм пропуснал? Госпожа Отала. Благодаря, благодаря и на експертите за интересните презентации. Нещо важно в това предложение е, че то води до една надежна и прозрачна информация за дружествата във вътрешния пазар. И за да се постигне това, ние в моята група отдавна настояваме за задължителен стандартен бизнес регистр на фирмите в Европейския съюз. И въпросът ми към вас е, защо мислите, е, че комисията не предложи точно това? Във втория панел е, е, спомена, госпожа Моро спомена това, но бих искал е, да и вие да коментирате този въпрос с директора а именно, че държавите членки, държава членка може да откаже назначаването на е, директор на дружество, което е, е, на човек, който е дисквалифициран като директор в друга държава членка. каква заради, за, според мен системата, информация за това лице трябва да е налична и актуална и как сме сигурни, че държавите членки чрез своята мрежа могат да предоставят инфо, такава информация и доколко тя е актуална. Госпожа Мороу спомена за евентуално решение, но бих искала да чуя и другите панелисти какво мислят по въпроса. И накрая, как може тази директива да смечи е, следния риск, когато се злоупотребява със свобода на установяване с цел да се избегне данъчно облагане, как е, можем да помогнем на, на националните органи по-добре да разкриват и да предотвратят е, финансови е, злоупотреби и измами. Сега ще помоля участите в панела кратко да отговорят на въпроса. Съвсем накратко по въпроса на докладчика. Наистина, член 28 от предложението за онлайн регистрирането на е, клонове на дружества и дали това е, може да доведе до занижаване стандарти на регистриране на държавите членки. Получих е, информация от една от нашите член, организации членки, а именно Германия. Не съм запознат с германската система, но може би но мога да ви предоставя повече информация по въпроса, ако е, се интересувате. На въпросите не мога да отговоря от името на комисията, разбира се, но като инструмент за разкриване на и избягване на из... финансови измами и данъчни измами. Отново, тук става дума за цифровизация. Простичко казано, това, което е, е, беше възможно на хартия, сега не трябва да е възможно чрез, е, по цифров път. Така че няма какво да търсим е, отговора, освен да, да обърнем достатъчно внимание на цифровизацията. Със сигурност, чрез цифровизацията ще имаме можем да получим е, некоректна информация, така че основният инструмент тук ще бъде проверка за самоличност. Thank you for the question. Благодаря ви за въпроса. Ако правилно съм разбрал, първия въпрос се отнасяше до основните е, въпроси, е, от, от наша гледна точка на нотариусите. Какво искаме да се промени в е, предложението? Смятаме, че предложението поле е твърде е, широко. От една страна то ще дава онлайн информация на дружества от юридически лица и други компании. Тук има риск например, за да се провери дали една фирма съществува, как е представена би било много трудно онлайн. Затова, че, е, затова смятаме, че в момента е по-добре да се съсредоточим върху търсене на онлайн информация е, от е, физически лица. Търсене от физически лица. Тоест, можем да се фокусираме само върху отчетени дружества от физически лица. После, е, дали е възможно това да се направи от представители? Тук сезираме риск, защото предложението вече дава възможност за учредяване онлайн, така че не виждаме нужда практическа да допускаме представители. Риска е, че трябва да се провери дали е, съществува е, законосъобразно е, представител, прокси и затова е добре да се ограничи природното поле, поле до учредяване онлайн само на фирми от физически лица. Сега за данъчните измами. Верно, една от задачите ни е да предотвратим измами, злоупотреби. И тук смятаме, в това отношение е, смятаме, че предложението трябва да се доизчисти. Може би е, тогава е, това ще улесни борбата ни с изпиране, срещу изпиране на пари. Благодаря е, и на вас. За съжаление, е, нямаме е, до, о, повече време да обсъждим, обсъждаме този важен проблем. Благодаря на всички панелисти за това, че бяха с нас тук и да пожелая успех на двамата докладчика с тези досиета и с това приключваме работа по тази точка от дневния ред. Okay, dear colleagues, we... И така, уважаеми колеги, продължаваме с точка 10 от дневния ред, която вчера отложихме за днес. Отложихме гласуване. Госпожо Кафман, думата ли искате? Във връзка с гласуването. Искате сега да се изкажете, така ли? Да. Да. Благодаря, господин председател. Имам процедурен въпрос. И той е свързан с член 174 алинеи 2 и 3 от правилника във връзка с гласуването на компромисните изменения. При, компром... При член 9 има два компромиса 6А и 6Б. Мисля, че в списъка за гласуване те са подредени погрешно. Съгласно член 174 от правилника, Измененията, които най-много се отдалечават от първоначалния текст, имат предимство и се подлагат на гласуване най-напред. Доколкото си спомням вчера, проведохме много сложно гласуване по досието за авторското право. И альтернативните компромиси бяха гласувани първо. Сега списъкът за гласуване ни предлага нещо различно, не разбирам защо. Моля любезно да ми дадете разяснение по този въпрос. Виждането на нашата група е, че трябва поредността на гласуване при компромиси 6.1 и 6.2 да бъде променена. Става дума за член 9. Well, I think the, the order... Председателят, мисля, че поредността в списъка за гласуване цели да улесни гласуването. Има ли докладчикът виждане по въпрос? Благодаря. Искам да използвам възможността да благодаря на докладчиците в Сянка. Много интензивно работихме седмици и месеци, за да постигнем компромисни изменения. Вложихме много труд и смятам, че резултатът е положителен. Благодаря на колегите за това. Благодаря и на секретарията, който ни подкрепеше през цялото време. Аз смятам, че списъка за гласуване е правилен в своя вид. Имаше срокове, изпратихме списъците на гласуване на докладчиците в сянка, за да могат да бъдат проверени и едва след като сроковете изтекоха, социалистите и демократите а, имаха това а, възражение. Съгласен съм, съгласна съм, а, че изменението 6b се отдалечава повече от първоначалния текст. Оставям на вас, господин председателю, да прецените кое изменение ще се гласува първо. Аз съм съгласна с двата варианта. Госпожа Реда. Уважаеми господин председател, подкрепям искането на групата на социалистите и демократите. Мисля, че член 174 от правилника е абсолютно ясен. Логично е най-отдалечаващият се от първоначалния проект текст да бъде гласуван първо, защото не сме сигурни какво ще бъде изходът, когато се гласуват първо по-неотдалечаващите се текстове. Е, така може да се градира, да се степенува подкрепата. И за това мисля, че поредността на гласуване в случая с компромиси 6А и 6Б трябва да бъде променена. Well, okay, okay. Председателят. съответствие с анализа, който прави секретарията, поредността е такава, каквато ни я предлагат в списъка за гласуване, но понеже докладчикът не възразява срещу промяната на тази поредност, аз нямам никакъв проблем да я приема. Благодаря. Започваме. The, the cards, right? Всички ли си носите картите за гласуване? No. Oh. Uh, Uh, Mr. Vulcan, Vulcan doesn't have a good... We will, we will try to... Ще се опитаме. Господин Велкин, вие няма да гласувате, така ли? Няма да гласувате. Very well. So we begin. Uh, Ample 25 in... Започваме. Ample 25 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека като начало започнем с проверка. Yes. It has been rejected. Да, отхвърля се. Изменение 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150 за против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 и 154 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим този вод. And it has been rejected. Да, отхвърля се. 158 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100. Нека проверим. Добре, нека проверим. One 158 проверяваме. Uh, sorry, my mistake. Извинете, допуснал съм грешка, изменението се отхвърля. Макар че, като вдигнахте ръце, положението изглеждаше различно. 157 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 и Екон 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 изменение за. Против. Въздържали се. Нека проверим как сме гласували по изменение 161. А, <laughs> rejected. <laughs> Отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 до икон 31 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 и Екон 32 за, против, въздържали се. Нека проверим този вод. Не виждам добре ръцете. А, е, rejected. Отхвърля се. 168 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 27 за. Против. Въздържали се.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 въздържали се, приема се. Can maybe somebody close the door? Дали някой може да затвори вратата, ако обичате?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

Председателят, уважаеми колеги, уважаеми оцелели от изпитанието, сега вече сме в съвсем различен състав. Предлагам следното. Нека отложим гласуването. Да гласуваме за отлагане на гласуването. и да гласуваме по време на извънредно заседание в Страсбург. Надяваме се, че секретариатът ще се умее да организира е, заседание в понеделник вечерта, като намери съответно зала и час за това. Мартес? Мартес por la tarde. Terça-feira à tarde ou de manhã. Well, а, вторник. Вторник. Сутринта или след обеда. Предлага се вторник вместо понеделник. Аз казах понеделник. Е, Меркулис, кварта-фейра. Не, сряда. Сряда, сряда. Uh, е, and, е, well, you know, we cannot decide which day не можем да разберем това още от сега, защото не знаем в кой ден ще се открие свободен прозорец и свободна зала. Секретариатът ще провери това. Yes, hopefully, hopefully. Yes. Uh, and we will, we will, uh, we will resume the vote by amendment ще започнем гласуването тогава от 181 во изменение, защото до 181 сме гласували. Кой е за отлагане на гласуването? Against. Против? Въздържали се? Приема се. Така продължаваме с друга точка от дневния ред. 29. Uh, and that's the exchange of views in the presence of the court on the proposed amendments to protocol number 3. Обмен на виждания в присъствието на представители на съда за предлаганото изменение на член 3 от устава на Съда на Европейския съюз. На статута на съда. Най-напред давам докладчика на докладчика. Yes, I will just wait a few seconds. Да, ще изчакам няколко секунди. Окей. Okay. vielen Dank. Um... Много благодаря. Благодаря и на Съда на Европейския съюз, който присъства. Няма да губя време и ще започна започна с трите въпроса, които имам връзка, във връзка с това досие. За съжаление, не разполагаме с много информация. Поискахме да получим важни за това досие документи, не ги получихме, но се надявам да се справим с това предизвикателство за бъдеще. Трите ми въпроса. В предложението на Европейски, Съда на Европейския съюз е записано, че въпреки, че а, е, този доклад е от 14 а, е, септември 2017 година да не се правят промени в този протокол номер 3 тези изменения да се направят, това намираме и в настоящото предложение. Въпросът ми е какви бяха съображенията, които направиха тези изменения необходими и не бяха включени в доклада от декември. А, това би ми помогнало да разбера процеса. На второ място, с това предложение определена част от досиетата, които до сега са разглеждани от Съда на Европейския съюз, да бъдат прехвърлени към общия съд. Ще има нова организация на работата. Това ще се отрази и на правните средства. Предстои да се въведе нова процедура, която да определя какви правни инструменти са допустими Въпросът ми е какво ще бъде въздействието, финансовото въздействие на тази промяна. Как ще се отрази това на ресурсите на Съда на Европейския съюз? И как това ще се отрази на продължителността на производствата? Например, производства по нарушение на договори за бъдеще се, се разглежда от Общия съд, а не от Съда на Европейския съюз. И ако изходим от това, че държавите членки винаги предприемат правни мерки, често обжалват решенията на Общия съд, ще се удължи общата продължителност на производствата. Според мен едно по този начин ще се отслаби един от най-силните инструменти за правораздаване в предвидено от европейските договори, понеже очаквам, че ще се удължат производствата. И това е въпросът ми. Не се ли опасявате от удължаване на производствата и няма ли да отслабим един от най-ефективните механизми за контрол, с които разполага европейското законодателство? Това бяха моите въпроси. Като начало, благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на представителите на съда. Мерси месье президент. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Изключително високо ценим обстоятелството, че въпреки учебната евакуация оставихте тази точка в дневния ред и я разисквате. Може би е добре най-напред да очертая пред вас рамката на предложението, защото от тук ще се чуят отговори на някои от въпросите, зададени от докладчика. Започвам казвайки, че този проект е резултат на задълбочени размисли от страна на два съдебни органа съда и трибунала, първоинстанционния съд. Днес съм придружен от двама ръководители на кабинети, както на председателя на трибунала, така и на съда. И Искам да ви кажа, че наистина анализите ни бяха много задълбочени и подробни. Целта е по-добро управление на съдебните спорове, с които биват сезирани нашите съдилища, особено като се има предвид повишаването на техния брой и все пак ограничените ресурси, с които разполагаме. Искам да ви кажа най-напред какво е състоянието на двата органа. Най-напред по отношение на съда съдът продължава да управлява добре своята натовареност. Както от гледна точка на постановяване на съдебни решения, така и от гледна точка на тяхното качество. Но съдът бива сезиран с много по-голям брой дела, отколкото в миналото. Тази тенденция е трайна, но напоследък особено се интензифицира. Вчера е, към 20 юни се запознах с статистическите данни. От 1 януари до вчера в съдът е сезиран с 413 дела. През 2015 година са били 309 за същия период. Тоест от 2015 година има увеличение. Увеличението е с 33%. 30% повече дела. Постъпват всяка година. И това е натовареност, която трябва да бъде управлявана от съда, без да се отразява върху качеството на съдебната дейност. При това не стои въпросът само за броя на делата и това, че той е по-висок. Делата стават все по-сложни, все по-значими. И освен това, все повече стават неотложните производства, с които съдът също трябва да се справя. Освен това, трибуналът също трябва да се справи с растящ брой дела. За същия период, от 2015 до 2018 година, за 4 години, там увеличението на натовареността е 18%. Значи 33% увеличението за съда, 18% за трибунала. Благодарение на реформата, приета от законодателите, т.е. и от вас, в трибунала сега има възможности, с които съдът не разполага. В съда има 28 съдии и не може да има повече. При Брексит е, даже ще се стигне до намаляване на броя на съдиите. А в трибунала, благодарение на реформите, понеже договорът го позволява, има увеличение, и то прогресивно увеличение, на броя на съдиите, то ще приключи в септември 2019 година, като там съдиите ще станат по двама от държава членка. Значи сега в момента трибуналът се намира в средата на този преходен период. И се вижда положителното отражение на това укрепване на съдийския капацитет. Разбира се, аз говоря в присъствието на представителите на двете съдилища. Давам ви следните цифри по техен контрол. За всички дела средната продължителност а, от 27 месеца на 16 месеца е спаднала за двете а, съдебни а, институции. Преди продължителност смъртността е, в е, първоинстанционния съд е била 48 месеца, сега е някъде около 20, между 20 и 30 месеца, като се има предвид колко са сложни делата, включително тези за конкуренцията. Сиреч, сега се намираме по средата на реформата и положителното отражение вече се вижда. Първоинстанционният съд може много по-задълбочено и с, е, при много по-голямо равенство между страните и между делата да е, ги разглежда. Сега вече е възможно да се разглеждат делата от е, петчленни съдебни състави. Преди реформата това не беше възможно. Тогава съдебните състави бяха само тричленни. Значи, целта е да се разшири нашият капацитет да поемаме повече на брой съдебни спорове и да ги решаваме оптимално. Е значи, е, трябва да съществуват достатъчно ресурси. И въпросът, който се постави пред нас, бе кои са инструментите допустими по договора, кои са производствата и как те могат да бъдат изменени съобразно договора, така че да улесним нашата работа. Тук ще обърна вниманието ви на два основни елемента. Първо, производството за неизпълнение на задължения, проистичащи от общностното право. И е, второ, е, възможността решенията на първоинстанционния съд да се обжалват пред съда. Що се отнася до производствата за неизпълнение – Самия договор предвижда тези производства, е, съгласно член 256, да се прехвърлят от е, големия съд, образно казано, към първоинстанционния съд. В този ред на мисли е, решихме да предложим частично да бъде извършено такова прехвърляне, с изключение на тези хипотези, в които има нарушение на разпоредба. Е, и тази разпоредба е договорна разпоредба, т.е. тя съдържа в фундаменталните договори на Съюза. Ако става дума за нарушение на договорна разпоредба, съд, големият съд запазва своята компетентност, а не се прехвърля тя на първоинстанционния съд. Също така, споровете по дял 5, част 3 от договора също са от компетентността на съда и той е запазил тази компетентност без да е прехвърля на първоинстанционния съд. Става дума за частта, която урежда основните свободи, доколкото те са фундаментални за съюз. Е, сега а, съдът а, урежда а, и решава споровете, в които встъпват държави членки. Тези дела няма да бъдат прехвърлени на първоинстанционния съд. Това са преки производства. Те пряко се образуват, пряко бива сезиран на съдебният орган и също така обикновено са спорове, в които се налага анализ на фундаментални правни норми на Съюза. И там не може да се допускат съмнения за капацитета и компетентността на съда да разисква тези спорове и да ги решава. Има въпрос от докладчика. В смисъл, дали под този начин няма да се стигне до удължаване на времетраенето на нарушенията. Е, първоинстанционният съд е отчел този риск. Най-напред по отношение на производствата за неизпълнение на задължения има предварителна административна фаза в производството, която е многоетапна. Е, и тя е процедура, която се развива, фаза, която се развива между комисията и държавите членки. Е, значи, времетраенето на административната фаза има важно значение за общата продължителност е, на производството. Е, в първоинстанционния съд се полагат максимални усилия за това, когато делото стигне до съдебната си фаза, да няма забавене на съдебната дейност. Освен това, съдът има механизми, с които може да осигури бързо разглеждане на едно дело – Вече е предложено, ако съдът отмени първоинстанционното решение, самият съд да се произнесе по същество, а не да връща делото за ново разглеждане от първоинстанционния съд. Това води до общо намаляване на продължителността на съдебните производства. Има и още една друга възможност – да се съкрати е, писмената фаза на производството пред съдебния орган. Е, това също допринася за намаляване на общата му продължителност е, и съответно за намаляване на времетраенето на, на нарушенията. И искам да добавя още един елемент, който е доста съществен. Започнах да ви обяснявам а, с броя на делата, с които е сезиран съдът. Ако нищо не се направи, ако продължава с, с същия тем, да се увеличава броят на делата, капацитетът на съда да обработи всички е, дела е, няма да бъде достатъчен. И тук говорим не само за производството за неизпълнение на общностни задължения. А, това въжи и за преюдициалните производства. Това са всъщност най-важните съдебни дела за Съда на Европейския съюз, защото те са израз на диалога между Съда на Европейския съюз и националните съдилища, които са основни органи, прилагащи правото на Съюза, но те понякога имат нужда от авторитетно тълкуване на правните норми на Съюза и съдът е призван да осигури такова надежно авторитетно тълкуване. През декември 2016 година се реши, че няма нужда да се изменя статутът на съда. Обаче сега вече трябва да се а, отговори на въпроса дали преюдициалните производства не трябва да бъдат снети, образно казано, от равнището на съда към равнището на трибунала. За момента преюдициалната компетентност е изключително в ръцете на съда, на големия съд, но това са три четвърти от общите дела, от общия брой на делата. В крайна сметка, ние смятаме, че ще бъде изключително отрицателно за качеството на тълкователната работа на съда, ако бъде поделена тълкователната компетентност в отношенията с националните съдилища между Общия съд и първоинстанциалния съд. Все още не сме на този етап. Не можем да поделим тази компетентност и продължаваме да поддържаме тази позиция. Като не могат да се прехвърлят преюдициалните дела и като се вижда как расте броят на делата, предлага се на първоинстанционния съд да бъдат прехвърлени останалите спорове. В частност, делата относно неизпълнение от страна на държавите членки на задължения, проистичащи от общностното право. И втория важен аспект на Нашата позиция е свързана с създаването на система за представителство на властите, така да се каже, на Съюза пред съда. Знаете, че е, има все повече възможности за обжалване на решенията на първоинстанционния съд. И особено се въвеждат правомощия във връзка с споровете за търговски марки. Когато има решение, което е постановено от независим административен орган и това е службата за интелектуална собственост в Аликанте тези решения подлежат на обжалване. И тогава съдебното обжалване представлява трета степен. Значи, обжалването пред, пред големия съд се съставлява в известна степен и в известен смисъл трета инстанция. Значи, съдът се произнася като трети орган. И това означава, че голяма част от делата приключват със съдебен акт. Съгласно който съдът обявява съответното решение за явно неоснователно или недопустимо. Това не е добро разпределение на правомощия. Значи би трябвало да се организира по друг начин системата. Жалбоподателят трябва да се аргументира, защото търси съдебна защита. В противен случай нарушаваме цялостната кохерентност на системата, например, както дадох примера с системата на търговските марки. Това ще позволи големият съд да продължи да съсредоточава вниманието си върху онези дела, където такова внимание е най-необходимо. В частност, делата за преюдициални заключения, които са израз на сътрудничество между националните съдилища и Съда на Европейския съюз. Това са разясненията, които мога да ви дам във връзка с предлаганото изменение на член 3. Не зная дали колегите желаят да ме допълнят. Ако ми позволите, ще допълня още една дума. По време на изказването си докладчикът спомена, че парламентът все още чака информация, която е поискал – е, мисля, че става дума за финансова информация. Той има предвид финансовите последици на реформата, която предлагаме. Според мен, нас такава финансова част не съществува. Става дума за прехвърляне на част от делата от големия съд към първоинстанционния съд и така ще се економиса време при разглеждането. Ще има економии по-скоро, отколкото допълнителни разходи. И преди всичко ресурсите ще бъдат използвани оптимално. Говоря за ресурсите общо на големия съд и на първоинстанционния съд. За това такава информация няма как да ви предоставим. Просто няма финансови отражения реформата, която предлагаме. Благодаря. Господин Фос поиска думата. Много благодаря, господин председател. Колегата Радев, който е докладчик в Сянка от името на НДП, днес не може да присъства и ме помоли да изложи неговата позиция. Самият той би искал повече информация като цяло и сега ще ви прочита онова, което а, той ми е написал, а именно възможността на Съда на Европейския съюз а, да решава а, дела, свързани с производство за неизпълнение на задължение. Аз смятам, че на по-високо ниво трябва да бъдат решавани въпроси, свързани с конституционални въпроси. Загрижени сме за прехвърлянето на действия, свързани с конституционални въпроси и тук съдът на първа инстанция може да прехвърли тези дела на по-високата инстанция на Съда на Европейския съюз или по желание на една от страдите. Такава такова запитване трябва да бъде направено, когато е по желание на защитата. Една част от преюдициалните решения се появяват като необходимост едва в хода на делото и с оглед на сложността на някои производства, не смятате ли, че ще се наложи на някакъв етап от производството то да бъде прехвърлено на Съда на Европейския съюз и няма ли това да удължи продължителността на а, производствата. Благодаря. Други желаящи да се изкажат, господин Любретон. Нямам въпроса, коментар. Само ще кажа, че според мен въпросът е с предициалните производства е много важен като част от правомощите на съда, тъй като националните е, е, правосъдни системи го очакват от него. Това трябва да става бързо и е хубаво, че е, съдът ще запази в това отношение своите правомощия, за да не се получава дублиране, което означава и загуба на време. Националните юрисдикции могат директно да се обръщат към съда и аз ви поздравявам за това до уточняване. Колкото до останалото, разбирам, че е, голямата новост е въвеждането на система за допустимост е, особено в случая с търговските марки. Защо не има спорове, които, по които два пъти е, е отсъждано? Е, което означава е, и много е, брак, така да се каже, отхвърляне и загуба на време. Това е, са няколко бележки, които исках да направя. От съда желаете ли да реагирате? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на господин Фос. Първо, според нашето предложение, е, трибунала в, е, на всеки етап от е, производството може да реши да препрати делото към съда. И не само в, дължа, в началото. Това се изисква от държавите членки да го направят в самото начало на производството, но, но общия съд може да го направи по всяко време. И второ, аз е, споменах е, предходната административна е, процедура, при която значи преди да се сезира съда с дадено дело. Когато делото стигне в съда, държавата членка, за която става дума, знае прекрасно за какъв е, какъв е обхвата, какво на делото. Така че е добре да се знае дали е полезно да е, помоли съответно държава общия съд да е, препрати делото към е, Европейския съд. Тук аз, ние съзираме практически проблем. И както обясних, мисля, че в крайна сметка ще е много по-добре, смятаме, че ще е много по-добре да се процедира по този начин. Да се опитваме да запазим всички дела в съда, е, предвид е, натовареността на, на, на нашата е, юрисдикция, на нашата инстанция. Благодаря, господин Волкен. Удовлетворени ли сте от отговорите? Много благодаря за тази размяна на мнение. Това осветли някои а, аспекти, някои въпроси, които имахме. А, действително, финансовите аспекти на тези промени ме интересуваха. Интересуваше ме финансовия фиш. Ще разгледам новите документи. Някои въпроси на колегата Радев, например, бяха изложени от колегата Фос. Питам се дали ние като Европейски парламент да не помислим за оценка на въздействието и да вземем решение. Ще обсъдя това с колегите докладчици в Сянка. Но като начало, отговорите, които получихме, ни удовлетворяват. Благодаря за това. Ако няма други желаящи да вземат отношение, Можем да приключим с тази точка за днес. Да ви информирам, че следващото редовно заседание ще се проведе на 9 юли понеделник от 15 е, часа и на 10 юли вторник от 9 сутринта. Очевидно, междувременно ще трябва да проведем извънредно заседание за гласуване и заседанието на координаторите също се отлага. Благодаря ви, благодаря и на представителите от съда, които бяха с нас днес.